от е, госпожа Гутерланд за информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017. Е, докладчик има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Това е ответната реакция на парламента спрямо информационното табло на комисията в областта на правосъдието от 2017 година. Това табло съществува вече 5 години и то разглежда независимостта и качеството на съдебните системи в Европейския съюз. През 2017 година комисията започна да разглежда нови аспекти на функционирането на правосъдието, например достъпа на потребителите до правна защита, дължината на производствата в държавите членки по отношение на производства, свързани с прането на пари. Това всичко е много добре. Смятаме обаче, че може да има и допълнителни подобрения, за да може таблото да стане още по-релевантно. Например, в доклада казваме следното. Независимата съдебна система е в основата на демокрацията и за да се гарантира, че съдебните системи е, наистина са свободни, трябва в тях да не се оказва натиск от името на политици или от економически актьори. Смятаме, че трябва да има независима прокуратура. Освен това, комисията трябва да предприеме мерки, за да укрепи позицията на прокурорите. Смятаме, че това е много важно. Все още няма достатъчно данни в някои категории. Ето защо призоваваме държавите членки да положат повече усилие, за да предоставят съпоставими данни. Освен това, призоваваме комисията да развие нови критерии за по-добра оценка на това дали Съдебните системи отговарят на принципите на Европейския съюз. Тук предлагаме да се вземат за основа критериите, които очертава Венецианската комисия. Освен това, смятаме, че е много важно да се гарантира правната защита и правната помощ за гражданите. Тя трябва да бъде укрепена. Тук трябва да се вземат предвид най-вече мигрантите, малцинствата като по-уязвими групи. Съжаляваме, че е, в информационното табло се казва, че броя на жените съдии в Европейския съюз намаляват. Държавите членки трябва да предприемат мерки, за да подобрят резултатите в това отношение. Имаме нужда от е, по-добра система, насочена към равенството в съдебната система. Това е нещо много важно, за да имаме наистина ефикасна и независима съдебна система. Затова ние предлагаме да има обучителни инициативи, които да се предлагат най-вече на съдиите. Например, образование свързано с нормите и стереотипите. Много е важно, освен това, да се разшири информационното табло и в него да се казва какви типове съдебни процеси има. Надявам се, че комисията в бъдещите табла ще включи нов индикатор, който ще е свързан с съдебните процеси, в които участват групи, които са обект на дискриминация. Надяваме се, че комисията ще включи и нов индикатор е, за колективните искове. Много е важно да се подчертае, че информационното табло играе все по-съществена роля в областта на общественото здраве в Европейския съюз, както и в защитата на потребителите. Е, скандала Дизелгейт показва, че трябва да има обещетения във връзка с някои порочни практики и ето защо трябва да се укрепи положението на потребителите. Те трябва да могат да получават стабилна правна защита тогава, когато интересите им са накарнени. И се надяваме, че подобни показатели ще бъдат включени до година. Искам да благодаря още веднъж на докладчиците всяка сянка и се надявам, че комисията наистина ще вземе предвид нашите препоръки. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо. Двама човека искат думата. Започваме с господин Мариас. Нотис, заповядайте. Благодаря. Независимостта на правосъдната система е изключително важна. Независимостта на съдебната система, особено в моята страна, е под заплаха налаганите норми от тройката предвиждат, че ако се вземе съдебно решение, което да анулира някакво решение на тройката, тогава правителството трябва да предприеме нови мерки, които да отговарят на предходните. Тоест, държавата е задължена да не спазва съдебните решения издадени от гръцки съдилища. Председателят на Върховния съд по тези съображения неодавна подаде оставка и това показва в каква дълбока криза се намира правосъдната система в Гърция. За съжаление, мерките наложени от тройката подкопават независимостта на гръцката съдебна система. Заместник-председателят Хаутала има думата. Благодаря на докладчиката госпожа Юталан за доклада и за отличното сътрудничество от доклада приканва комисията да въведе процедурата за колективен иск в следващите години, защото това е основно средство за засилване позициите на потребителите, околната среда и защитата на потребителите в Европейския съюз. Радвам се, че комисията споделя това становище и това е отразено в законодателното предложение. Ние продължаваме да работим по доклада. Законодателното предложение на комисията по колективния иск не е, колективните мерки за защита, е, всъщност е, е, означава, че е, това предоставя възможност за допълнителни е, средства за решаване на спорове, особено в трансгранични случаи. Комисията трябва да помисли и за това как може да се използва това средство в случаи, когато фирми или други организации, които работят срещу нарушаване правата на, на човека в трансгранични случаи, често поради тежки, тромави процедури нямат до достъп до правосъдие е, или пък е, средства за решаване на спорове още. Благодаря последния е, изказал се господин Мавридес, Костас Мавридес. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя още веднъж докладчика Искам да направя две бележки с ваше позволение. Първата се отнася до факта, че за съжаление системата за спазване на европейското законодателство не е хомогенна. Що се отнася до съда на Европейския съюз в Люксембург, особено по отношение на банковия сектор – това е проблем, който трябва да бъде преразгледан, тъй като липсата на хомогенност относно прилагането на решенията е нещо, което противоречи на уважението към съдебната система и създава също проблеми, свързани с конкуренцията. На второ място, в частта окупирана на Кипър, която северната част, там не се спазва върховенството на закона, тъй като се противопоставя турската армия. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Булц. Господин председател, уважаеми депутати, Бих искал да благодаря сърдечно на докладчика госпожа Гюйтеланд е, и на парламента, естествено, за работата по това досие. Ние имаме общ интерес, а именно да укрепим независимостта и ефикасността на съдебните системи в нашите държави членки. Това е нещо много важно, за да имаме економическо развитие, социален мир и сигурност в Европа. Днес комисията прие информационното табло в областта на правосъдието за 2018 година. Радвам се, че доклада споменава много от аспектите точно в това табло. Нека да не забравяме, че то е инструмент, който се променя и подобрява постоянно. Вашите препоръки ще бъдат взети предвид в бъдеще. Призовавате за разширяване на таблото и смятате, че то трябва да обхване наказателното правосъдие. През 2018 година говорим вече за прането на пари и показваме какво е положението с производствата в тази област в държавите членки. Около половината от държавите членки имат такова производство на първа инстанция, което продължава около година. В някои държави членки то продължава около две години. Призовавате за автономия. Радвам се да подчертая, че таблото за 2018 година за първи път показва преглед на това как се организира прокуратурата в държавите членки. Информационното табло за правосъдието на ЕС е част от анализа на европейския семестър на държавите. Що се отнася до независимостта на съдебните системи, ние оценяваме ефикасността на националните правни е, рамки и мрежи. Измерваме и онова, което смятат хората и компаниите за независимостта на съдебните системи. Напълно споделяме приоритета, който вие отдавате на използването на ИКТ инструменти. Таблото за 2018 година отчита този аспект. Например, електронните средства и тяхното използване в съдебните производства и достъпа онлайн до различни съдебни решения и инструменти. Говорите за хората в неизгодно положение, децата, хората с, с различни увреждания, мигрантите и така нататък. Говорите за обучение на съдиите и в това отношение – Що се отнася до обучението като цяло, комисията по настояще му обмисля стратегията си за 2018 година и провежда публични консултации. Искам да припомня, че едно от основните предизвикателства за развитието на информационни инициативи като това табло е всъщност една от основните предпоставки е събирането на данни. Затова призоваваме държавите членки да помагат. Много е важно да не забравяме целта на информационното табло. Е, съответно, трябва да се събират надежни данни от всички държави членки въз основа на ясно очертани показатели, които са в съответствие с европейските стандарти. Уважаеми депутати, вашата резолюция се появява в момент, в който много се говори за върховенството на закона в Европейския съюз. И аз съм убедена, че с ваша помощ информационното табло на ЕСА в областта на правосъдието ще продължи да се развива, за да може да помага на държавите членки да създадат едни още по-независими, качествени, ефикасни съдебни системи. Знаете, че те са в основата на върховенството на закона. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Дебата приключи. Гласуването ще е утре. Същото въжи